Подем пожаду odpoledního jednání je сполеч... Следващата точка в дневния ред са съвместните разисквания във връзка с е, статута на Съда на Европейския съюз. Е, ще разгледаме е, докладите на госпожа Александра Тайн за заместващите съди в съда на публичната служба на Европейския съюз и втория доклад за статута на съда на Европейския съюз и приложение едно към него. Давам думата на госпожа Тайна. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, съдът в Люксембург е много натоварен. И затова е, се налага да вземем решение, което на пръв поглед изглежда техническо. Е, става дума за назначаването на заместващи съди и за увеличаване на състава на съда. Но на практика не става дума единствено за техническа или за косметична промяна. Е, междувременно правомощията на Европейския съюз се разшириха. От тук вече и делата в Съда на Европейския съюз. Е, е, междувременно се увеличиха и държавите членки е, в резултат на две разширения, а сега от 1 януари 2013 година влиза и нова държава член в Европейския съюз и всичко това естествено се отразява на работата на съда но съдът е жизненно необходим не само за институциите и за държавите членки, той е много необходим и за гражданите на Европа. И затова започваме с а, компромисите, които постигнахме и започвам с разумните компромиси, които действително вярвам, че ще повишат ефективността на работата на съда ще има заместник председател на съда, е, който ще участва в е, гледането на делата на големия състав и също времено ще е, поеме и част от административните задължения на председателя на съда. Също времено броят на съдиите ще се увеличи на 15, защото това са съдиите, които са най-натоварени, които участват в тричленки и петчленки в работата на големия състав. Заместващите съдии е, в е, съда е, за публичната служба ще е, поемат е, своите функции в случаите, в които има по-дълго отсъствие на един от е, титулярите, на съдиите. Е, към този съд по медицински причини, не поради инвалидност. Така временно и много гъвкаво, за да ще може да реагира в случаите на особени потребности от квалифицирани съдии. До тук нещата изглеждат ясни и прости. Но сега преминавам и към по-сложното. Неща, които са свързани с съвета и с държавите членки. Предлага се е, съда на първа инстанция да увеличи броя на съдиите си от 27 на 39 е, като е, това е една цифра, по която очевидно ще се водят още дискусии е, и тя не е включена в решенията, които ще е, вземем, надявам се, утре. Би трябвало да имаме предвид, е, освен това, и от е, кои държави членки са съдиите, е, от. Е, коя област на правото, каква е тяхната квалификация, когато говорим за назначаването на допълнителни съди, които да поемат най-вече твърде специализираните дела. Но е, държавите членки до този момент все още не могат да вземат решение за увеличаване на броя на съдиите. Основанията им са е, не толкова по същество, колкото по чисто национални съображения. Гражданите обаче а, настояват за едни по-бързи, по-кратки срокове на производствата в съда. Съдът а, има редица висящи дела, които се увеличават, броят им расте от година на година и аз смятам, че трябва да предприемем необходимите стъпки, за да възстановим равновесието в съдебната система на европейско равнище. И сега за 5 минути господин Мавроянис от името на съвета. Господин председателю, почитаеми депутати, благодаря на Европейския парламент за това, че организира този съвместен дебат по двата доклада на госпожа Александра Тайн за предложените изменения към статута на Съда на Европейския съюз, както и проекторегламента, свързан с заместващите съдии в Съда на Публичната служба на Европейския съюз. Искам да благодаря на докладчика за конструктивния и положителен подход към преговорите. Също така искам да благодаря и на датското председателство, което бе изключително важно, така щото да има бърз напредък в съвета на тези досиета, както и в преговорите между двете институции. Доброто сътрудничество между съвет и парламента по тези важни теми доведе до едно бързо съгласие на първо четене. Това наистина са важни въпроси. Целта на тези две предложения е да се увеличи ефективността на ефикасността на работата на съда на ЕС и по-специално да се даде възможност той да се справи с все по-големи обем дела и натрупания брой неразгледни и нерешени дела. Това е много важно, за да има правна сигурност и надежност. Зная, разбира се, че е необходима още работа, по един важен въпрос. Той е свързан с увеличаване броя на съдиите в Общия съд. И двете институции обаче са готови да работят за това да се предприемат необходимите мерки до септември 2015 година проблема да бъде решен. И така, компромисния пакет, по който ще гласуваме утре. Измененията в статута въвеждат мерки за подобряване на ефикасността в работата на трите съдилища, които е, съдържа в себе си Съда на Европейския съюз. Съдът последните години претърпя големи промени и що се отнася до обема и същността на делата. Това се дължи на развитието на европейското право в различни сфери и разширяването на Европейския съюз съдържаното в този пакет ще даде възможност на съда да се справи по-добре с по-големия обем дела и да подобри ефикасността на работата си. Искам да подчертая три конкретни елемента. Първо, създаването на вице-президент на Общия съд и на който да подпомага съдиите изменението на състава на а, главното отделение, както и назначаването на съместващи съдии в съда на публична служба, тъй като, тъй като нямаше достатъчно съдии, поради болест понякога се отлагаха дела. Увеличава се също така броя на съдиите в общия съд – Съдът, а, извинете, съветът напълно съзнава спешността на тези въпроси. Но а, в този въпрос е доста деликатен в съвета. Кипърското председателство е решено да намери решение. Това обаче трябва да стане по начин, който да взема предвид всички становища в съвета. Господин председател, почитаеми депутати, много се радвам, че можем да се надяваме за приемането на тези две предложения, които обсъждаме тази вечер. Очаквам с нетърпение да продължи отличното сътрудничество с парламента по нерешените въпроси, свързани с а, тази тематика и се надявам да стигнем до едно а, приемливо за всички решение достатъчно рано. Благодаря ви. Давам думата на комисията госпожа Малстрем. Благодаря, господин председател, господин министър, уважаеми депутати. Благодаря на докладчицата за конструктивния и подход към предложенията на Съда на Европейския съюз. Комисията намира за прескърбно, че се забавя е, увеличаването на щата на, е, на съдийския състав, е, натрупват се изостаналите дела – пред съда, но ние приветстваме постигнатия между институциите компромис. Комисията е удовлетворена, че повечето от промените, които тя предложи през септември миналата година, се приемат от парламента и от съвета. Приветстваме намеренията на съвета в близко бъдеще е, да разгледа възможността за решение с особено мнение на съдиите. Ние имаме своите резерви но разбира се, конструктивно ще участваме във всички разговори. Благодаря, господин председател. Благодаря. Don't see, uh, Вертман. Не виждам госпожа Вортман, която трябва да е първата в списъка на изказващи се все още не е тук. Не виждам и господин Месер Шмидт, е, поради което можем да пристъпим към изказванията от името на политическите партии. От ЕНП господин Свиевка за две минути. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Този дебат относно реформата на Европейския съд следва да бъде само началото на един далеч по- продължителен и широк процес на преодоляване на проблемите, на които се натъква европейското правосъдие. Надявам се това да бъде първият от много следващи дебати. Когато започнахме работа по предложението на Европейската комисия, ние очаквахме далеч повече. Надявахме се работата да не се окаже толкова трудна, да не възникнат чак толкова много разногласия между институциите. Заместващите съди е, в съда на публичната администрация решението по този въпрос. Ние приветстваме, ефикасността на работата на съда ще се повиши значително. Основните елементи от реформата обаче опират до увеличаване на броя на съдиите в общия съд. Основният проблем е това и колкото и други промени, по които нямаме разногласия да приемаме, той ще се връща на дневен ред. И край на краищата съветът ще трябва да вземе решение съвместно с Европейския парламент. Публична тайна е, че производствата пред Европейския съд са прекалено и прекалено дълги предстои поредното разширяване на Европейския съюз, присъединяването на Харватия и то съвсем скоро обмисляме възможността Европейския съюз да стане страна по Европейската конвенция за правата на човека, от което следва, че натоварването на Европейския съд ще порасне. Правото на гледане на делото пред трета е, е, е апелативна инстанция е общо човешко право и Европейският съд трябва да разполага с необходимия капацитет. Ние си даваме сметка за е, затрудненията, но Европейският съюз, край на краищата, ще бъде принуден да плаща и то тежки обещетения е, заради протакането на съдопроизводството. И в край на краищата тези пари ще трябва да бъдат поети от данакоплатеца и ще бъдат далеч повече от средствата за нови щатни бройки и възнаграждения на, на съдиите. Благодаря, госпожа Регнер има думата за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми господин е, е, министър, уважаема госпожо комисар. Благодаря много на докладчика за конструктивния доклад. Европейския съд е, от доста години насам вече натоварен не само поради разширяването на компетенциите, но поради увеличаването на държавите членки. И за да може е, е, най-вече по отношение на интелектуалната собственост е, да се водят по-бързо и експедитивно делата, а също времено и по-професионално, съдът вече въведе и устното производство, <clears throat> устните заседания. Освен това, има процедури за бързо преюдициално решение. Е, има две решения. Едното е създаване на специализирани съдилища, другото е създаване на е, допълнителен е, потенциал човешки ресурси в съда, които се изразяват в увеличаването на броя на съдиите, така че да се работи по-експедитивно, и така, 12 съдии съвсем не са достатъчни. Някои искат съдиите да станат 39 и очевидно съдът настоява за тази бройка. Аз по принцип съм съгласна с това, че е по-хубаво да има повече съдии, за да върви по-експедитивно работата и да няма висящи дела с години. Но е, изпращането на съдиите, техният избор е въпрос от правомощията на държавите членки. Същевременно правната комисия би трябвало да помисли, естествено, също за това как точно да участва в процеса на номиниране на съдиите, които ще участват е, в гледането на делата, включително е, и на заместващите е, съдии, които ще работят понякога за периоди от 3 месеца. Господин Хефнер има думата сега. Да, господин председател, благодаря ви, скъпи колеги. Общностното право се увеличава. И от тук вече и общностното законодателство, от тук вече расте необходимостта и от повече правораздаване. Е, материята е суха, но същевременно е, именно е, общата съдебна система, общото правораздаване на европейско равнище, като че ли е най-ценната субстанция, която можем да извлечем от цялата тази конструкция, наречена Европейски съюз. Защото тя регулира нещата, тя регламентира в крайна сметка правата е, или е, коригира там, където има нарушения. Тя е, е тази съдебна система е защитника на гражданите, на институциите, на фирмите. Естествено, за това ние сме съгласни. Да, увеличава се броят, обема на работата, нещата стават все по-специализирани, така че е хубаво да се увеличи съставът на съда така както докладчикът и други колеги вече представиха нещата. Едно за мен обаче не е ясно. Парламентът реагира на желанието и на съдиите, и на гражданите. Ние е, се консултираме помежду си тук в парламента. След това е в рамките на трилога се срещаме с съвета и с комисията, е, споразумяваме се, постигаме компромис и накрая нищо не се случва, просто защото държавите членки не се споразумяват пък помежду си, изведнъж се оказва, че не могат да постигнат решение. Е, винаги нещата опират до съвета и затова не става нищо. За една минута давам думата на господин Карим. Господин председател, представители на съвета на комисията. Първо искам да приветствам реформите, които се съдържат в доклада на колегата Тайн. Те представляват една добра първа стъпка към подобряването на функционирането на съда. Въвеждането на Лисабонския договор и разширяването доведоха до увеличаването на натрупването на дела, за които се говори толкова много, особено в съда с обща юрисдикция. Економическите трудности също създават проблем. 11% се е увеличил дела на бизнес делата, данъчните дела с 37% са се покачили, делата свързани с ПИС с 18%. Колеги, изключително е важно основният ни арбитър ефективно и ефикасно да може да работи, за да даде и на търговските дружества и на гражданите правна сигурност, когато извършват сделки през граница. Не бива да забравяме, че макар, че процедурните реформи могат да доведат до намаляване а, на забавенията, а, тези структурни реформи не са необходими, за да се разрешат тези дела, които все още висят пред съда. И накрая има слухове, че Обединеното кралство блокира това да стигне до гласуване. Не е така. Всички работим много бързо, то се опитваме да придвижим вътрешното законодателство, за да мине през нашия парламент този закон и да можем да сме готови до октомври, когато ще се назначат и новите съдии. Благодаря, казва председателя. И сега за минута и половина господин Машталка. Děkuji, pane předsedo. Málo... Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Обикновено съм на едно мнение с колегата Свивка, но този път е, трябва да кажа, че съм на друго мнение. Е, както правилно бе казано, е, броят на делата нараства много бързо. Естествено, че държавите членки е, се увеличиха. Това е нормално. Е, броят на е, делата в съда да нарасне лавинообразно за последните 10 години. Така че съвсем правилно е това, че ние реагираме с адекватни действия. Необходима е реформа на европейската съдебна система. Добре е, че се взима решение за назначаване на така наречените заместващи съдии, които ще могат по един гъвкав, бърз начин да реагират на внезапно появили се потребности те ще се подбират от е, състава на бившите е, съдии в е, Европейския съд. Хубаво е и това, че се предлага един съместник-председател на председателя на съда, защото той ще го облегчи. Ако има някой, който е натварен, това е председателят. За една минута, господин Батен, тъй като говорим за правосъдие, искам да повдигна един въпрос, който днес научих и много ме притеснява. Господин Хейс е бил осъден на 21 дни в Либърпулски затвор, защото се е появил накратко в съда. В 8.30 е арестуван, изпратен е в съда и до 8 вечерта е из съда е излязъл с присъда, никой не е присъствал. Семейството на господин Хейс Извинете, казва председателя, моля говорете пред микрофона, тъй като а, преводачите не ви чуват. Господин Батен, моля говорете пред микрофона. Той а, протестира срещу плащането на даници на общината, защото казва, че общината използва по ненадлежен начин данъците, които той плаща. Той трябва да бъде освободен незабавно и а, пресата да отрази а, този случай. Благодаря и сега за една минута господин Стоянов. Благодаря, господин председателю. Това, което мога да кажа за предлаганата реформа е, че аз така ще запазя едно скептично отношение към нея и причините за това са следните. Да се назначават допълнителни заместващи съдии за това, че постоянният състав на съдиите твърде често боледува. Извинявайте, обаче на мен това ми намирисва на скатаване и на злоупотреба с права. Защо толкова често боледуват тези основни съдии, се налага да бъдат назначавани допълнителни съдии? А по въпроса за разширяването на общия съд, нека не забравяме, колеги, че съдиите в Европейския съд са най-скъпо платените в целия Европейски съюз негови служители. И освен това, всяка държава членка има по един съдия и това не е някакъв криво разбран национализъм, а се дължи на нуждата да има специалист, който да познава съответното национално право. Увеличаването с 12 означава, че товара върху едни от съдиите ще нарасне, тези, които останат само по един от държава членка, за разлика от останалите. И за мен в заключение това, което казах, че са най-скъпо платените, едно увеличаване може да бъде единствено свързано в тази ситуация на криза с цялостно намаляване на заплатите в съда, така че сметката да е еднаква накрая. Благодаря ви. Сега продължаваме нататък. Давам думата на следващия оратор, а той е господин Ранхел. Благодаря, господин председател, господин министър, господин комисар. Първо, позволете ми да приветствам усилията, които полагаме за реформиране на съда, за да може да стане той по-ефективен и ефикасен. Говоря за всички колеги на съда. Приветствам също така създаването на поста заместник председател, промяната на правилата, свързани с голямата общата колегия и използването на временни заместващи съди, където това е необходимо. Можехме да се възползваме обаче от тази възможност – за реформа на съда, за да можем да подсилим неговата демократична легитимност. В общностното право, в европейското право, този съд създава прецедент, юриспруденция, т.е. те създават правото. Така че трябва да имат ясна демократична легитимност. Важно е да признаем възможността за специален глас. Предложих всичко това в комисията. В конституционните съдилища и в други съдилища, навсякъде в съдилищата имаме нужда от яснота при гласуването на съдиите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Рангел. И сега а, давам думата на следващия оратор. Сеньор президенте! Господин председател, уважаема госпожа комисар, господин министър, скъпи колеги, аз съм ветеран от движението, което се е борило срещу военните окупатори в Ирландия. подкрепям тази мащабна реформа в съда на Европейския съюз. Докладчикът много добре представи нещата. Необходимо е да реагираме на новите потребности. А що се отнася до новото патентно законодателство, да, наистина, нещата са много, много специализирани и трябва да подсигурим функционирането на съда. Госпожа Флашикова Бенова. Здравейте, пани комисарка. Судни двор е... Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, Европейският съд е, от доста време вече заявява, че съда на публичната администрация, както и общият съд, са претоварени. Наистина необходима е реформа на трите състава на съда, на трите съдилища. И за това трябва да се промени уставът на съда. Сегашната структура на разширения състав отразява някои промени, настъпили през 2003 година, съгласно договора от Ница. Но от тогава настъпиха още много промени. Още 12 държави членки се присъединиха към Европейския съюз и производителността на труда, така да се каже, на съда значително нарасна, но значително нарасна и броя на делата. Ето защо е от съществено значение за доброто функциониране на съда да се проведе нова реформа. Трябва да приемем, е, да се споразумеем за начин на назначаване на съдиите и аз призовавам съвета да обърне внимание на този въпрос като приоритетен. Благодаря. Скъпи колеги, никой не е проявил желание да участва в процедурата привлечи вниманието на председателя. Затова ще дам думата на госпожа Маумстрем. Благодаря, господин председател. Ние, разбира се, добре си отбелязахме всичко, което се чу тук в хода на разискванията. Много сме доволни от наличието на компромис, който всички приемаме. И без, разбира се, да омалуважаваме оставащите трудности, ние сме готови и за напред да взаимодействаме с парламента в дух на максимален конструктивизъм, както и със съвета. Толкова мога да кажа. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. От името на съвета сега давам думата на представителя на съвета Позволете ми е, по този повод, уважаеми колега, е, да пожелая е, мъдрост и успех на кипърското председателство. За мен е чест, господин председател, и радост, че мога да участвам в дебата под ваше председателство. И съм сигурен, че ни предстои конструктивно сътрудничество преди да направя своите заключения, бих искал да кажа няколко думи е, за въпроса относно намеренията на съвета е, за разширяване състава на Общия съд. Знаете, че на 20 юни Постоянните представители дадоха мандат на кръга приятели на председателството да продължат размисъла, за да намерят евентуални нови е, решения и да докладват до края на годината обратно на състава на постоянните представители. Обща цел е и на парламента, и на съвета да се направи необходимото, за да се преодолеят протаканията на натрупалата се работа по делата в Общия съд. Но всички трябва да си даваме сметка, че много, много сложна е тази материя. Новаторско някакво мислене е необходимо. От една страна трябва да се гарантира качеството на назначените съдии и а, не противоречие с системата, която действа по настоящем, съгласно 255 член, а от друга страна да гарантираме равнопоставеността на новите съдии по отношение на старите. Представете си само, че приемем някаква ротация – Кои ще се въртят обаче? Само 12-те новите или всички останали? Ако има двама съдии, какво? Единият ще бъде постоянен, другият ще бъде на ротация без подновяване на мандата. Това са, това са въпроси, е, на които все още няма отговори. Това не са единствените, опасявам се, такива въпроси. Господин председател, уважаеми депутати, от името на съвета. Позволете ми още веднъж да благодаря на вашата докладчица и на всички членове на Европейския парламент за конструктивния дух, който се води дебата за реформата на Европейския съд. Позволете ми също така да ви уверя, че ние с интерес ще очакваме е, въвеждането на новите правила тази есен. Убеден съм също така, че конструктивното ни сътрудничество с парламента ще продължи защото да намерим едно навременно решение на предизвикателствата, пред които е изправен общият съд, което разбира се е в интерес на всички ни. Един добре функциониращ Европейски съд определено е в интерес на самия Европейски съюз. Благодаря ви, господин председател, господин Мавроянис. Благодаря ви Докладчицата сега ще има думата за две минути. Благодаря на всички колеги и се радвам много, че е, всички от е, всички политически групи подкрепяме една и съща идея. Естествено, по детайлите ще трябва да се споразумяваме в бъдеще, а именно какъв точно да бъде броя на новите съдии. Знаем, че е, трябва да бъдем стържени, трябва да мислим за гражданите, за фирмите, за бизнеса. Това направиха и господин Хефнер и господин Карим. Естествено, че ние вече сме провеждали големи реформи в рамките на институциите, които доведоха до освобождаване на определени е, щатни бройки, е, но в е, съда очевидно това не е достатъчно и Знаем, знаем, че е трудно увеличаването на персонала, но въпреки всичко е абсолютно необходимо, ако искаме да повишим ефикасността. Има становища, които обаче не се приемат от съда. Има е, становища на специализирани е, органи, които е, също не са много приемливи от гледна точка на съда, но при всички положения от октомври нататък 15 нови съдии ще бъдат назначени. Първоначално се смята, че най-малкото до септември 2013 година ще продължи това назначаване на новите е, съдии. Е, тук в Европейския парламент е, ние предвиждахме е, да приемем една резолюция, е, която да се подкрепи от всички политически групи, но междувременно е, променихме мнението си, тъй като се промени и отношението ни към процедурата. И така, едната е, възможност е да се приемат е, съди от определени държави членки. Е, е като тук е, нещата се свързват най-сетне с е, е, броя на жителите в отделните държави членки, да кажем 6 от е, най-населените, 6 от най-малко населените или е, ще има и междинни е, решения, да кажем, е, с временно назначаване на съдиите, а не е, доживотно. Има други пък, които смятат, че съдиите би трябвало да останат, така да се каже, до изтичането на професионалният им стаж. Ще мислим по всички тези подробности. Председателят Приключваме с дискусията по тази тема. Утре в 12 часа ще гласуваме по докладите, а сега преминаваме към следващата тема, която е свързана с ситуацията в Гърция.